management and the vote. Okay. Good morning. Please be seated. If we may have your attention. Колеги, ако обичате за малко внимание, благодаря ви. Нека се концентрираме. Нека започнем. Добро утро. We having a session this morning? Добро утро. Ще приемем дневния ред. И искам да отбележа, че заседанието на координаторите, което трябваше да се състои от 11.30, е отложено. Няма да се състои за октомври 17. И някои други предложения ще бъдат направени. Сега гласуването от 10.15 ние всъщност ще гласуваме тогава. А сега съобщения. Одобрението на препоръките на координаторите. Най-напред Салвадора Яколино, докладчик на предложението за ЕППО, е офиса на Европейския обвинител. След това Аксел Фос, докладчик за предложението за Юрочаст и неговата реформа. На трето място господин Ячек Протецебец, докладчик за регламента за психоактивните вещества. след това, ако няма разрешение, те ще бъдат одобрени. Исках да отбележа и гласуването за защитата на личните данни на 21 октомври ще се състои то от 6 часа след обед до 10 и може би на 24 октомври от 10 часа до 12 в Страсбург ще се състои гласуването. Освен това имаме и преработения календар за срещите на Либе, включително Либе и разследването на, и проучване на, на настоящата ситуация до края на годината. То е прието на координационния съвет, на съседанието на координаторите. Надявам се няма възражение. Освен това, през, сега преминаваме към одобрението на протокола от 9-10 октомври, април и май. 8 април, 6-7 и май. Протоколите са одобрени. И четвърта точка – състоянието на текущите междунационални преговори в рамките на законодателните процедури. Тук <clears throat> имаме докладчик, господин Мело. Имате думата. За кой доклад става дума? Пита докладчикът. Имаме директивата за, на, за напредъка за институционалните преговори. Господин председател, няма много какво да добавя в сравнение с това, което вече казах миналия път. Под е, ирландско председателство отбелязахме голям напредък. А сега имаме ново председателство. Важни части от доклада трябва да бъдат преработени и обсъдени. Надявам се следващата година да мога да предложа доклада за обсъждане. Няма други коментари. Добре. Чухме докладчика по Европейската заповед за разследване, господин Мело. Добре, значи това е състоянието на нещата. Сега продължаваме с към следващата точка. Това е доклада за положението с основните права в Европейския съюз. Миш, Миш, господин Луис Мишел е докладчика. Нашата комисия е отговорна за защитата на основните права в Европейския съюз, правата на гражданите и така. <coughs> Euh, Благодаря ви, господин председател. Нека само ви напомня каква е структурата на моя доклад. В първата част засягам междуинституционалните въпроси, свързани с защитата на основните права на човека в Европейския съюз. Втората част разглежда по-конкретните въпроси, на защитата на правата на човека, хартата и съответно нейните глави за, за достоинство, свобода, равенство. По междуинституционалната част сигурно знаете, че бяха създадени някои много важни междуинституционални инструменти, но имаше и много важни нарушения, като експулсирането на роми от Франция. C'est le risque de violation ou la violation. И също така мисля, че това бяха нарушения на европейските ценности и член 2 на съюз, договора за Европейския съюз. Същевременно трябва да имаме предвид какви са инструментите, с които разполагаме. Знаем, че след измененията в договора на нас са ни дадени по-добри възможности, така че да можем да реагираме ефикасно. Европейския парламент от години настоява за една политика на разработване на по-убедителни инструменти при защитата на правата на човека. Имаме предложения и за по-убедителна политика на правата на човека в контекста на изменения на договора. Госпожа Рединг също даде някои насоки, що се отнася до намеренията на комисията. Ще ви напомня на скоро проведената конференция на Центъра за европейски политики също така. Принципът е да изградим убедителна система за защита на правата на човека в Европейския съюз. Освен това се предлага да се позовем на член 7, параграф 1 от договора и да се борим с нарушенията на член 2 и 7. Тук имам предвид и политиката на комисията спрямо Унгария. Това са положителни стъпки, но същевременно възниква и опасността да се отлага до безкрай въвеждането на този механизъм. Ние имаме обща цел с комисията да укрепим механизма за защитата на правата на човека. Но като че ли имаме малко по-различни разбирания по отношение на това какво може да направи комисията въз основа на съществуващия договор. Не е достатъчно да се защитават само правата на човека, трябва да настояваме и за пълно изпълнение на член 2 да се зачитат и правата на мълцинствата. Също така, достоинството, равенството, солидарността и гражданството. Ние се водим и от Европейската конвенция, която трябва да бъде подкрепена от всички. Също така, знаем, че се предвиждат амбициозни програми и тук трябва да сътрудничим много по-систематично с съвета на Европа и други институции на международно ниво които работят в същата област. Необходимо е да въведем нов механизъм който гарантира зачитането на основните права на човека и основните свободи в Европейския съюз. Аз предлагам днес да приемем решение, което да позволява учредяването на този нов механизъм. Необходимо е да определим показатели, да можем да следим ситуацията както в Европейския съюз, така и в конкретни държави в рамките на Европейския съюз. Да видим как се прилага член 2 на договора и дали се изпълняват всички препоръки, дали се налагат необходимите санкции. Всичко това комисията може да направи в рамките на съществуващия договор. Необходимо е да мобилизираме всички предвидени по договора инструменти. Не е необходимо да се правят изменения в това отношение. Сега нека се спра на основните права. Аз съм се водил от структурата на хартата. Освен това разглеждам някои от най-важните документи на неправителствените организации, които разглеждат нарушенията в Европейския съюз и отделните държави. Имаме посегателства срещу достоинството особено по отношение на мълцинствата и искащите обежище, мигрантите, заподозрените за връзки с тероризма. Необходимо е да се спазва пълната забрана на изтезанията. И ако има такива нарушения, то те да се разглеждат от съда. Много е важно основните свободи да бъдат стриктно зачитани и в контекста на борбата с тероризма и международното сътрудничество. Освен това имаме правото на личен живот и защитата на личните данни. Това са толкова важни ценности, колкото и свободата на изразяването, свободата на словото, основа на демокрацията в Европа. При всички случаи трябва да разглеждаме случаите на експулсиране и екстрадиция на мигранти, защото тези лоши практики продължават. Трябва да се борим за равенство, срещу дискриминацията и за изпълнение на директивата за равно третиране на гражданите без разлика в основа на техния пол, сексуална ориентация, раса и други признаци. След това силно сме обезпокоени от расистските, ксенофобските посегателства срещу мигрантите. И в тези случаи трябва да кажа, че не винаги властите реагират както би трябвало. Много често мигрантите се превръщат в изкупителна жертва. Освен това, економическата криза се отрази драматично върху най-бедните. Затова и тук е необходимо да се приемат категорични мерки. Накрая нека се спре на свободата на придвижване. Това е едно от основните и най-видими права на европейските граждани. Ето защо трябва да се борим с всички нарушения. Необходимо е да има справедливо правораздаване, което не прави разлика. Трябва да имаме държава изградена на човешките права. Не може да се позволява безнаказаност при нарушенията. Това са отделните точки в моя доклад, господин председател. Мисля, че ситуацията не е никак радостна. Да не говорим за правата на децата, за мястото на хората с увреждания е, в обществото. Е, същевременно трябва да се има предвид, е, че обемът на доклада не позволява да се навлезе във всички подробности. Аз ще разгледам, разбира се, и различните предложения за изменения и ще работя бързо бих искал да задълбочим обсъждането на учредяване на специална комисия по Копенхаген. Същевременно трябва да продължим разискванията и изслушванията. Знаем, че има изслушване на 5 ноември. Аз ви приканвам да участвате активно. Крайният срок за изпращане на изб е 6 ноември необходимо е да можем да включим резултатите в изслушването. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Луи Мишел. Господин Мело, имате думата. EPP... E Уважаеми колеги, от името на госпожа Пауър искам да представя становището на нашата група. Много е важно защитата на основните права в Европейския съюз. Но е, препоръките в член 2 до 7 са доста отдалечени от реалността, защото не може да кажем, че Европейския съюз има добра система за защита на основните права от институционална гледна точка. На следващо място има риск от политизация на нашата система за защита и това трябва да се избегне на всяка цена. Най-напред Европейския съюз трябва да развие една добра система за защита на основните права. На основата на препоръката на Европейския парламент Комисията създаде мрежа от експерти за защитата на основните права, която трябва да излезе с основен доклад за опазване на правата, заложени в Хартата за основните права. Агенцията излезе за становище през 2003 година, Съвета на Европа също. Освен това, Както знаете, Европейския съюз има специална програма за защита на основните права с бюджет от 93 милиарда евро до 2013 година. Нека да подчертая, че Европейския съюз е, има харта за основните права и тя е обвързваща. Тя е част от договорите и общностното законодателство. Лисабонският договор се застъпва за основните права, които включват право, принципа на правовата държава, което, е, кое, който принцип отива даже по-далече от принципите заложени в хартата на основните права. Освен това, е, конвенцията по основните човешки права укрепва допълнително този принцип. Политизацията на тази система, това е една тенденция. Докладчика на АЛДЕ предлага създаване на, но, на, създаване на нови органи, които да следят опазването на основните права. Системата трябва да бъде настрани, да остане настрани от политическите игри и да остане независима. Ето защо защитата на основните права трябва да остане в ръцете на юридически институции, като Европейския съд и Европейския съд по човешките права. Това е един цикъл, който е заложен в член 3 от договора. Парламентът може да стане страна при определяне на опазването на човешките права и е, това е опасно. Това не бива да става. Благодаря, господин председател. Благодаря, казва председателят. Имаме вероятно и колеги, които и да се изкажат господин Клейс. Благодаря, господин председател. Мисля, че този доклад е пред, предава един, ни пред, предоставя един шанс, който може да изпуснем, защото виждаме колко неща не се случват както трябва в областта на човешките права. В крайна сметка не се оповестяват нови проблеми в доклада. Например, точка 15, където се казва, че е, има нарушение на правото на обежище. Тук се говори за задължението на, от някои държави членки, е, задължението на някои държави членки да дават обежище, което не се спазва. Хора рискуват живота си да преминат през океани, през море, за да намерят политическо убежище, а техните права биват потъпквани. Бях на мисия в Испания, близо до Гибралтар, в тази област и видяхме как се държат Фронтекс и крайбрежната полиция – какви условия се предоставят на хората, колко отговорно се действа там, как се посрещат хората, които прекосяват Гибралтар. И това въжи и за други граници на Европейския съюз. А тук се създава впечатлението, че гранична полиция поставят живота на тези хора на карта. Това не отговаря на реалността, която видях и просто не, не бива да се записва в такъв доклад, ако ние като Европейски парламент трябва да бъдем сети на сериозно. Хората си вършат работата, пък биват обвинявани за това. Хората се представят като жертви, но не се говори за възможността за задължението на тези хора да поемат сами те отговорност за своя собствен живот. Това е шанс, който изпускаме по този въпрос. Нищо не се казва. На следващо място, точка 18, където се казва расизмът се осъжда, особено по отношение на емигрантите но виждаме проблемите в френските градове, виждаме проблеми и в белгийски градове. Има расизъм от страна на мигрантите към местното население и това е тема, която трябва да бъде взета предвид господин Тавареш. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Благодаря за един доклад, който се застъпва за човешките права, за демокрацията в Европа. Европейския парламент играе важна роля в тази област, особено през последните години. Докладът върви в посока която е в унисон с развитието на нашата е, политика през последните години. Говори се за хартата за, на човешките права. В тази си форма хартата не може да се приложи във вътрешното законодателство на много държави членки. <clears throat> Европейския парламент винаги се е застъпвал за това и се оказва, че повечето нарушения на човешките права на нашите граждани се случват в момент, когато не са в контакт с европейските е, институции и когато европейското общностно законодателство не е било приложено. В хартата са записани чудесни слова, в член 2 на договора от, от, за Европейския съюз също и въпреки това има накърняване на човешките права в държавите членки. Това се случва. Освен това, тези нарушения не се наказват, няма санкции, защото структурите на правните рамки не са достатъчно укрепени. Член 2 може да предпостави разширяване на приложението на хартата. Е НП предложи тази мярка. Аз бих я подкрепил. Смятам, че в противен случай не бихме могли да отбележим истински напредък. Член на комисията се застъпи за отмяна на член 1 от хартата, т.е. ограничава се приложението на хартата. Аз говоря от свое лично име, защото се занимавам с тези теми, но изразявам и становището на политическата група и на докладчицата е, госпожа Луначек. Становището на политическата група и на госпожа Луначек беше следното. В този доклад трябва да има приложение, в което да е описано за всяка страна какви са били нарушенията на човешките права какво се случва във всяка държава. Ние в този смисъл ще излезем с предложение за изменение до края на ноември. Ще говорим с докладчика дали един такъв списък би бил разумен и дали може да се изготви. Тук става дума за общи въпроси, за институционални въпроси, които са много важни, особено на фона на последните дискусии. Те трябва да се влеят, според мен, в един такъв списък. Така картината на човешките права в Европейския съюз ще стане по-ясна. Съюзът и съвета на Европа се обявяват в защита на човешките права и процеса на присъединяване на Европейския съюз към, на, към конвенцията на, по човешките права трябва да бъде ускорен. По тази тема, може би докладчикът може да направи някои коментари. Може да се помисли за разделение на задачите между Съвета на Европа и Европейския съюз съществува изкушението Европейския съюз да се занимава главно с вътрешния си пазар, а съвета на Европа да отговаря за защитата на принципа на правовата държава и демократичните ценности. Една, едно такова разделение на задачите би подкопало надежността и доверието на Европейския съюз у гражданите. А това би отслабило от друга страна и съвета на Европа. Защото съветът на Европа има 40 държави членки. Някои от тях са европейски държави. И това би намалило доста обхвата на неговата дейност. Ние трябва да посочим държавите, в които се нарушават човешките права. Според мен, една такава, едно такова разделение на задачите не е в съответствие с член 2 на договора за Европейския съюз. И член 3, е последните алинеи. Там се казва, че Европейския съюз е съюз на политическите ценности. Така е записано. Правова държава, демокрация, човешки права, права на младсинствата и така нататък а пък член 3 алинея 1 е записано, че първата задача на Европейския съюз е да поощрява и да защитава тези ценности. И когато Съюза казва, че е, Евро... съвета на Европа трябва да защитава човешките права, то в такъв случай Европейския съюз накърнява и не изпълнява своите задачи. Затова смятам, че в този контекст трябва да се постави въпроса за Копенхагенската конвенция. Е, комисия, извинявайте. Няма нужда да се дублират задачите. Имахме контакти с Виенската комисия, Венецианската комисия. Водихме дискусии и мога да кажа, че тяхната реакция по отношение на Копенхагенската комисия беше много положителна, защото съдиите от Венецианската комисия Тяхното становище беше, че Европейския съюз, комисията трябва да се ангажира повече в защитата на човешките права и че трябва да има наблюдатели от комисията в Копенхагенската комисия. Да, е, дублиране на задачите естествено трябва да бъде избегнато. Госпожа Бауър също подчерта факта, че парламентът е политическа институция и тази комисия е политическа комисия и че това положение на нещата ще остане и след изборите. В такъв случай, вероятно, ще трябва да се създадат не политически органи, които да защитават човешките права. Благодаря. Благодаря, аз по-нататък също ще работя с докладчика по този въпрос. Благодаря, господин председател. Няма много какво да добавя след изказването на господин Товариш, но искам да подчертая две точки. Най-напред, не изпълняваме очакванията на нашите граждани, ако третираме въпроса за човешките права толкова тясно, когато го влагаме само в една директива и гледаме дали и следим дали човешките права наистина са спазени. Хората очакват техните права навсякъде по всяко време да бъдат уважавани и то на гражданите и на всички хора, които пребивават на наша територия. От политическа гледна точка виждаме обаче, че има накърняване на човешките права в други държави, в трети страни. Ние критикуваме тази ситуация на базата на нашата демократична култура – но точно за това сме задължени непрекъснато да преразглеждаме нашата собствена ситуация и да следим за спазването на човешките права в нашите страни. Имаме възможност сега да не разглеждаме въпроса само юридически, защото въпросът за човешките права е политическа дискусия и тази дискусия трябва да се случи. Тук трябва да направим разлика между политическите размишления и партийните размишления. Но политическия дебат за човешките права е изключително важен, затова ние като политическа група ще подкрепим всички усилия за създаване на инструменти за един ефективен надзор над опазването на човешките права. Благодаря. Мистер Стир. Господин си има думата. Благодаря, председателю. Когато говорим за правата на човека, е да кажа, че нямам право да говоря народния си език, на хрватски. Искам да се обърна към секретарията с молба това да бъде променено за следващото ни заседание. Не е проблем, мога да говоря и на английски сега. Но, говорейки за основни права и за европейските ценности, за да имаме по-последователен доклад, ще бъде необходимо също така да се обърнем с една молба към държавите членки – да спазват всички резолюции, които Европейския парламент е приел. Говорейки за основни права, ние говорим за правото на свобода и говорим за заклемяване на всички онези режими, които нарушават това основно право. Има резолюция на Европейския парламент от 2009 година, която заклемява всички тоталитарни режими. Е, това е много деликатен въпрос е, в Централна Европа, защото има държави, които са се справили много добре, разбира се, е, изпазват такъв тип резолюции, други обаче все още не са си свършили работата. Това е политически въпрос, не само правен. Възникват два въпроса. Ма опити да се използват а, тези въпроси за създаване на нови идеологически разграничителни и разделителни линии. Това трябва да бъде в центъра на вниманието ни. Има опити също така да се използват правни способи за блокиране на опити за помиряване посредством правосъдни механизми и създаване на климат, където тези тоталитарни режими да не възникват отново в тази част на Европа. За да имаме по-последователен доклад, това е един аспект, който според мен задължително трябва да бъде включен. Благодаря. И аз благодаря, господин Пленкович. much, благодаря, председателю. Искам да поздравя докладчика за работата по тази тема. Идвам от нова държава членка, която по новата методика на преговори за присъединяване обсъждаше основните права и свободи като основна част от присъединяването си. След като главите станаха от 29 на 35 при процеса на присъединяване. Ние, хрватите, напълно разбрахме значимостта на тази глава за основните права и свободи. И наистина, трябва да призная, това беше най-деликатната част от преговорите при изпълняването на европейското законодателство. Това показва две неща. Първо, колко е важна защитата на основните права и свободи в законодателството на Европейския съюз и след това включване на цялата дейност на съвета на Европа и най-вече е, Европейския съд за правата на човека. Полуките от нашия опит показват, че такава глава е изключително важна и при по-нататъчни преговори за присъединяване на други държави. Това сега се забелязва при преговорите с Черна гора – ще продължи и в бъдеще. Всички от тези части на доклада, които са свързани с член 2, са важни като основните ценности на Съюза, са нещо, което подкрепяме напълно. В същото време трябва да внимаваме при създаването на нови механизми, които да наблюдават и работата на различните институции, които защитават правата на човека в държавите на членки. Бих искал да подчертая това, че 2012 година Харватия не бе държава членка на Европейския съюз, но бе включена и в доклада и в анализа на законодателството за правата на човека. Говоря за доклада на Агенцията за основни права. И този доклад много добре обрисува една държава, която се опитва да наложи най-високите стандарти за права на човека. Благодаря. Сега мога да дам думата на комисията, преди да дам думата отново на нашия докладчик. Иска ли комисията да вземе думата? Имате думата. Thank you, chairman. Благодаря. Европейския съюз почива върху общи ценности. Не можем да я Смятаме, че те са някаква даденост. Необходими са инструменти, с които да покажем на гражданите, че можем да реагираме, когато тези ценности са поставени на карта. Председателят Барозо говори на тази тема, когато произнесе своята реч за състоянието на Съюза тази година. Става дума за върховенството на закона в нашите държави членки. Господин Барозо говори за това, че трябва да се построи един мост между политическото убеждение и процедурата за нарушение и член 7 на договора, т.е. прекратяване на правото на държава членка да бъде член на Съюза. Господин Барозо излезе със съобщение по този въпрос. Опитът потвърди колко е важна ролята на комисията като независим съдник. Необходим е един механизъм за върховенството на закона и ние с това съобщение изграждаме точно такъв. Основните принципи са задействане на механизма само в ситуации, когато съществува система риск за нарушаване на върховенството на закона и залагане на репери, които да задействат този механизъм и които да гарантират равенство между държавите членки. Равенството между държавите членки е фундаментално в това отношение, защото с двоен аршин не може да се мери. Намерението ни не е да дублираме съществуваща работа, в случая визирам работата на Съвета на Европа в тази сфера, а да се предложи един механизъм за реагиране, когато е заплашено върховенството на закона, в която иде от държавите членки. Необходим е диалог с всички заинтересовани страни по тази тема и за това Европейската комисия през ноември ще организира Асис де ла Жустис, една конференция за ролята на правосъдието в Европейския съюз, където ще говорим за върховенството на закона, за основните права и така нататък. Благодаря. И аз ви благодаря. Председателството иска ли да каже нещо, преди да дам думата на докладчика? Ако не иска, не иска. Давам думата отново на нашия докладчик, господин Луи Мишел. Euh, <clears throat> Благодаря ви. Бих искал да отговоря накратко на зададените въпроси. Трябва да кажа, че съм доста изненадан от това, което каза отличният ни колега господин Мело. Това, което предлага, би довело до политизиране на въпроса. А аз искам да се направи точно обратното, защото докладът се опитва да бъде обективен, ясен, поставя е, начало принципи, които не са никак спорни, те са основополагащи. Така че с цялото ми уважение ми се струва, че не бива дебатът да се политизира. А точно това се случва, обратното на желаното от мен. Мисля, че така или иначе Европейския парламент не може да си затваря очите и да казва, че няма проблем с правата на човека. Разбира се, може да се направи доклад държава по държава. Той не се прави от нас, но се прави в рамките на Европейския съюз и се вижда, че има проблем с защитата на правата на човека и има сериозни нарушения. След това казва се, че докладът не е реалистичен. Как да бъда по-реалистичен? И съвета и комисията настояват да има механизъм. Аз също смятам, че е необходимо да мобилизираме всички налични инструменти, за да разрешаваме проблемите. Същевременно разбира се, че аз не се съмнявам, че вашето намерение е да се защитят човешките права. Никой не поставя под въпрос собствения ви морал или етика, но така или иначе не бива въпросът да се политизира. Има и още нещо – аз имам свободата на член на Европейския парламент и мога да съставя неофициален доклад в даден момент, държава по държава, за всички нарушения на правата на човека. Никой не може да ми попречи да използвам собственото си право на свобода на словото тогава, когато има много сериозни посегателства. Например, случващото се с ромите, за мен това наистина е една крайност. И това, което виждаме, не отговаря нито на европейските ценности, нито на собствените ни ценности. Но иначе благодаря за направените препоръки, предложения. Съгласен съм с тях. Освен това, в документа на докладчика обръщам внимание на ситуацията в различни държави членки. Работим също така с различните неправителствени организации и имаме предвид техните вече направени заключения за отделни държави членки. Нека се спре и на въпроса за съвета на Европа. Както казахте, господин Тавариш, мисля, че ние можем да работим заедно, без да се дублираме и да използваме економиката на мащаба. Необходимо е ние да изпълним своята роля с оглед на собствената си специфика, като имаме предвид, че съветът на Европа е партньор, който не се използва достатъчно. Никой не очаква от тях да свършат нашата работа, разбира се, но можем да работим заедно. По Копенхагенската комисия чакам писменото предложение на нашия председател и на самите вас. След това каза се, че гражданите имат големи очаквания. И наистина знаем последните проучвания в Европейския съюз, те ще бъдат включени в доклада. Обръщам се и към хърватските колеги, нека им кажат добре дошли. Техните изказвания показват интерес към темата, нещо, което е наистина важно. Надявам се, че това, което сме разбрали от миналото, от фашизма и диктатурите, ще ни помогне да изградим истинска демокрация и правова държава. Аз съм съгласен с вас. Нарушенията на правата на човека в държавите членки се наблюдават и в 15-те стари членки на Европейския съюз и в някои от новоприсъединилите се държави – така или иначе бях кратък, но се надявам да съм отговорил. Благодаря ви, господин Мишел. This, this was the... Какво предлагам? Тъй като това беше точката точно преди гласуването, което ще бъде в 10.30, а обикновено нашите депутати идват точно за гласуването, затова нека направим половин часова почивка. След това ще подновим в 10.30 работата си. Ще има електронно гласуване. Преди да обява почивката, кощо разбрах, че господин Мълдер... Днес е рождение ден на господин Мълдер. Yes. Let us congratulate you. Поздравления. Congratulations. So, in half an hour we'll be having the... След половин час гласуваме.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

Уважаеми колеги, Уважаеми колеги, много ви благодаря за присъствието. Сега, ако ми позволите, Благодаря ви, колеги. Моля ви за внимание. Благодаря, че сте тук точно в 10.30, както се бяхме оговорили още веднъж. Благодаря ви за присъствието и за това, че сте толкова точни. Както сме обявили, ще гласуваме. Това е по точки 6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 е точка, по която ще гласуваме притока на бежанци от Сирия. Госпожа Мария Габриел, доколкото разбирам, която е докладчик, иска думата. Благодаря ви, господин председател. Позволявам си да се обърна към всички колеги, и да поискам отлагане на гласуването в името на прозрачността. По това досие от самото начало работим в отлично сътрудничество с всички останали докладчици в сянка, за което искам да им благодаря. Следваме процедурата, но нека ви напомня, какво е заложено на карта. За първи път Европейския парламент участва в вземането на решение по толкова сериозна и деликатна тема. Тук мисля, че имаме огромна отговорност и трябва да излъчим посланието, че ние зачитаме процедурата. На първо място е важна прозрачността и диалога. Настоявам да се отложи гласуването, тъй като имаме изменения, свързани с държавите, които споменаваме в доклада и по принцип ние не сме срещу тези изменения, но е необходимо да съберем повече информация, за да се опрем на фактите. Ето защо, господин председател, искам отлагане на гласуването и най-любезно ще ви помоля от ваше име да изпратите писмо на трите страни, а именно Перу, Колумбия и Обединените арабски емирства. От тях трябва да поискаме информация за степента на готовност. Тези страни са избрани въз основа на изпълнените критерии. Когато разполагаме с цялата необходима информация, ще можем да вземем своето решение, както казах, като се опираме на всички известни на нас факти. Отлагането на гласуването означава зачитане на процедурата, прозрачност и диалог. Така ще излъчим и убедително послание към останалите европейски институции и европейските граждани че Европейският парламент участва в взимането на решение, но също така взема своето решение при пълна прозрачност и зачитане на всички изисквания. Както казах, това е моето предложение. Отправям го към колегите. Важно е да разполагаме с цялата информация по това досие. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо Габриел. Разбирам ви. Има колеги, които желаят думата. съповядайте. Благодаря ви, господин председател. Първо като докладчик в сянка от името на Алианса на социалистите и демократите трябва да благодаря на госпожа Габриел за нейните усилия. Искам и да я подкрепя е, в настояването гласуването да се отложи с две седмици. Чухме много убедителни аргументи. Освен това, напоследък бяхме подложени на силен натиск и лобиране от страна на различни държави, които искаха да бъдат включени в положителния списък за освобождаване от визи. Ние обсъждаме много деликатна тема и за това ни трябва повече време. Необходимо е да имаме всички доказателства, да има по-голяма прозрачност, както каза и Мария. За това Категорично я подкрепям. Темата е много деликатна. Имахме предложени изменения в последната минута и ако не се съобразим, някои могат да кажат, че нарушаваме процедурата. Освен това, тук носим огромна отговорност. Не бих искала резултата от работата на комисията днес да застане срещу интереса на европейските граждани. Досието е много деликатно, много важно и за това ние не можем да вземем решение без да се проведе сериозна дискусия в комисията. Други докладчици в сянка, господин Луи Мишел, не, вие не сте. Сте всъщност, заповядайте. Господин председател, уважаеми колеги, отнасям се с голямо уважение към работата на нашата колега Мария Габриел. Разбира много добре и нейните аргументи, но не разбира много добре каква процедура предлага. Тя иска отлагане с 15 дни. След 15 дни се предполага, че ще изпратим писмото, след това ще чакаме отговора на съответните държави. Надявам се, че отлагането ще бъде в някакъв обозрим срок. Струва ми се обаче малко тъжно, че 16-те островни държави, които бяха основното в предложението, се оказват заложници и на практика наказани, санкционирани заради лобирането, което се разрази след това. Мисля, че трите изменения, които са проблематични, бяха оттеглени. Следователно, имаме държавите, при които се наблюдава тенденцията за даване на подкрепа. За това и не разбирам защо трябва да отложим гласуването. Бих се съгласил да го отложим, ако наистина измененията налагаха полемизиране на въпроса. Казва се, че трябва да се натрупа повече информация. Да, трябва ни информация, когато вземаме решения, но така или иначе ми се струва, че е много малко вероятно тези в залата, които вече са добре информирани, да не знаят дали трябва да се направи изключване или не в този момент. Същевременно, ако при изчакването се промени гласуването, не мисля, че това ще е добро. Благодаря, господин Кирков. Имайте предвид и времето, с което разполагаме. Благодаря ви, аз съм напълно съгласен с това, което се каза току-що. Всъщност, като гледам списъка за гласуване, нямам нищо против да разгледаме и устните изменения. Същевременно не бива да забравяме, че не всички имена, които виждаме тук, ще бъдат намалени като бройка през следващите две седмици. Напротив, сигурно бройката ще се увеличи. И не мисля, че комисията трябва да въвежда някакъв списък, който непрекъснато да се допълва. Освен Обединените арабски емирства могат да се добавят и други държави, но ми се струва, че тази битка се води не само за емирствата, тя се води вече две години при оживени разисквания, тема, която е много сериозна и, и за държавата съответно, и за нас. Необходимо е да вземаме решенията си съгласно установените правила и вече извършената подготвителна работа. Разбирам казаното от докладчика, но не виждам какво ще попречи да се направят изменения в този списък през следващите две седмици? Не ми харесва това отлагане, защото то може да засегне някои от имената, които сега за нас са напълно приемливи, а после да се окаже, че не са. Благодаря. Госпожа Старока, благодаря ви. Ние сме за отлагане на гласуването. Струва ни се, че не може устни изменения да се предлагат в последния момент, един ден преди гласуването трябва да се проведе заседание на докладчиците в сянка и да помислим как да подходим с необходимата сериозност, за да вземем решение. Ние подкрепяме вече изложените мотиви. Мисля, че даже ни трябва цял месец, а не само две седмици при това отлагане. Госпожо Ернст, благодаря ви. По отношение на отлагането. Нека кажа, че никой не твърди, че този въпрос няма да намери решение. В никакъв случай ние разговаряхме с представителите на съвет, отнесохме се сериозно към казаното от тях и напълно подкрепям изложеното от Таня. Тя е напълно права. Докладчикът също. Това, което искаме е да се отложи гласуването, а не да се забрави за него. Освен това ми е необходима повече информация, за да мога да докладвам пред групата си. Малко е странно, че дискусията се развива по този начин. Благодаря. Заповядайте. Благодаря ви, господин председател. Трябва да кажа няколко неща, но първо Разбира се, е необходимо да благодаря за извършената работа от докладчика от моята политическа група, госпожа Мария Габриел. Всички знаете, че вече три пъти съм докладчик по темата – Запознат съм с трудностите в междуинституционалните отношения, които понякога спъват напредъка. Струва ми се, че ние трябва да имаме съгласие, като понякога няма нищо лошо в това да има и разногласия. Ако ми позволите, аз ще обясня защо съм против отлагане на гласуването. Има няколко причини за това да не го направим. Първо, един от аргументите, както чухме, е прозрачността. Но самият регламент е достатъчно прозрачен. Той ни дава съответните възможности и процедури като съгласно правилника ние имаме право на устно изменение. За какво ни е този правилник, ако не го следваме? На второ място. Ще имаме ли по-голяма прозрачност след две седмици? Не знам дали знаете, но Колумбия и Перу изпратиха технически документи на комисията и в тези документи има подробен списък на всички точки, които биха послужили при одобряване или неодобряване на тяхната заявка. Ние сме разговаряли за това. Също времено с Перу и Колумбия имаме споразумение за свободна търговия, нещо, което не би било възможно, ако имаше въпросителни по отношение на реципрочността. Знаете, че там се разглежда зачитането на правата на човека и институционалната рамка в съответната държава биометричните паспорти са важни, реципрочността, както казах. А именно когато ние освобождаваме от визовото изискване, очакваме същото от съответната държава. Това са държавите с водещ економически растеж в Латинска Америка. А и не знам дали си давате сметка, че има много повече европейци, които живеят в тези държави, отколкото перуанци и колумбийци в Европейския съюз. Господин председател, нека се спра на последно място и на темата за сигурността. В трите страни има достатъчно гаранции за това. Разбира се, че има и проблеми, но не забравяйте, че правителствата на Перу и Колумбия са се ангажирали с опасването на сигурността. И е, това са съвсем конкретни ангажименти. Така че, господин председател, по вече изложените от мен причини, има и други, разбира се, бих призовал колегите да отхвърлят искането на госпожа Габриел за отлагане. Съгласно правилника, казва председателя, ще трябва да видим кои са за и кои са против. Госпожа си поиска думата, но бих предложил след като я чуем да видим дали ще гласувам. Благодаря. Е, съвсем накратко. Предстои ни гласуване и не смятам е, да откриваме отново дебат е, по отношение за различни държави. Е, дебатите вече са приключени. Сега отново да започваме дискусия. Това не е предмет на днешното заседание. Говорим за отлагане. Това е нещо друго. Мисля, че колегите тук трябва да си помислят, независимо дали истните изменения ще се отеглят или не. Важно е, е в последния момент още от вчера, всъщност, след последното заседание на политическата група, бяха поступили нови изменения. И мисля, че това не е сериозно. Нека колегите си помислят. Мисля, че е, това е една много неприятна ситуация. Смятам, че е по-добре да се отложи гласуването, за да имаме време, за да обмислим всички неща от всички аспекти и да помислим как да процедираме в подобни случаи, когато закъсняват измененията и да помислим за ситуацията на предложените страни, които, за които става дума сега. Obviously, there is a division of opinions. Obviously... Явно имаме различни мнения. Имаме предложението на докладчика. Чухме колеги, които искат да подкрепят предложението за отлагане, хора, които са против. Значи ще гласуваме дали да, да отложим или да не отложим гласуването. Процедурен въпрос, господин председател. Искам да ви попитам, да уточните. Три от, устните, от четирите устни изменения бяха оттеглени. Това бе споменато от господин Луи Мишел. Моля ви, вие от трибуната потвърдете този факт, че три изменения, три устни изменения бяха оттеглени. Да, така е, така е, казва председателят. 7, 8, 9 и 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 бяха оттеглени. Така че ние няма да гласуваме по тях така, в никакъв случай. Сега гласуваме за или против оттеглянето, е, отлагането на ам, гласуването. Които са за отлагането гласуват за, които са против гласуват не. Моля гласувайте сега. There is EPP plus one. Има един от НП повече глас. What do we have? The vote is closed. Край на гласуването. Имаме 32 за, 24 против, така че гласуването се отлага, прието е отлагането на гласуването. Гласуваме сега за Сирия. Voting on Syria.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 Mrs. Wikström, is it a point of order? Excuse me, Chairman, please. Let... Процедурен въпрос ли? Нека, господин председател, продължим с гласуването за Сирия. Please. Колеги, ще гласуваме за Сирия, така че моля останете колегите, които искат да напуснат залата, ако обичат тихо да го сторят, госпожа Викстрем. Ние говорим за всякакви процедурни въпроси, а имаме много важен много важно гласуване за Сирия, за резолюцията, а хората напускат залата. Това е невъзможно, това е безпредседентно. Председателя, да, точно това ще направим. Трябваше да гласуваме за отлагането на гласуването, сега гласуваме за Сирия. Още ли един процедурен въпрос? Прост. Eh, Presidente, eh, esta resolución que se ha hecho por consenso. Господин председател, тази резолюция Тук има проблем с, с средствата. Те са премахнати. Е, някои колеги са против увеличаване на средствата за бежанците. Е, резолюцията е чудесна, но може да остане безполезна в крайна сметка. Добре, обаче сега ние гласуваме и то сега гласуваме за Сирия. Измененията. Първо изменение за. На омблок гласуваме. Гласуваме омблок. Тези, които са за, моля да гласуват. Против. Отхвърлен е блокът 7-те изменения. Сега гласуваме резолюцията. Гласуваме електронно, моля. Моля, гласувайте сега. Now closed. Край на гласуването. 43 за, 2 против, няма въздържали се. Благодаря ви, колеги. Господин Клейс, имате думата. Господин председател, съжалявам, че явно не можахме да гласуваме по-отделно измененията. Това нямаше да е много дълго гласуване. Не разбирам защо не е приемливо да гласуваме онблок. Да, добре, казахте си мнението, но имаше предложение от координаторите да се гласува онблок и всички колеги повечето го подкрепиха, така че но вие казахте какво смятате добре.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 и така, колеги, преминаваме към точка 8. Протокола за незаконно производство и трафик с стрелни оръжия, техните части, компоненти и боеприпаси към Конвенцията на Организацията на Обединените нации срещу транснационалната организирана престъпност. Вероник Матю е докладчик. Мисля, че тя не присъства в момента. Господин Фос ще я замести. Въпросът е да обсъдим проекто доклада и след това е, докладчиците в сянка и колегите могат, ще могат да се изкажат. Господин Фос, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, ще представя мнението на Вероник Матю. Тя, за съжаление, днес не може да присъства, но ме помоли да представя нейното становище. Госпожа Матю благодари на докладчиците в Сянка за добрата, за доброто сътрудничество, за подкрепата подкрепят е, протокола за незаконното производство и трафик с огнестрелни оръжия, части, компоненти и боеприпаси и търговията с тези продукти. Трябва да бъде има за цел да се пребори с нелегалното разпространение на а, тези продукти. Това ще е е, протокол към конвенцията на, за транснационалната, за, срещу транснационалната организирана престъпност. Има още два протокола за трафика на хора, мигранти и огнестрелни оръжия. Тук става дума за огнестрелните оръжия, за компонентите и елементите и боеприпасите. В момента е, европейското законодателство е приспособено е, чере, е, адаптирано към протокола. Полицейските власти следят и иземват нелегално пренасяните огнестрелни оръжия. През 2008 година е, бе, създадена, бе е, изготвена директива. Тя е залегнала естествено в нашето законодателство. Директивата 2008 година изменя член 10 на протокола на ОНЕ и създава съответна рамка за износ на огнестрелни оръжия и предвижда мерки за забрана на търговия с компоненти и муниции. Европейския съюз може да одобри протокола чрез ратифицирането на протокола всички разпоредби на протокола в рамките на Европейския съюз стават обвързващи. Е протоколът от наша гледна точка в много области е не може да бъде заменен от друго законодателство. Последните доклади от Европол, също така и брифинга на а, екипа за реагиране показват, че огнестрелните оръжия са много важен въпрос. Има 39 групи, които се занимават основно с трафик на огнестрелни оръжие. В този смисъл, а моята колежка, докладчицата, смята, че борбата срещу нелегалната търговия с огнестрелни оръжия е един от приоритетите на Европейския съюз това съответства и на заключенията на съвета от 7 януари. Това е принос в борбата срещу организираната престъпност. Така нашата борба срещу организираната престъпност ще, се, ще бъде подобрена, ще бъде подобрен етикетирането и квалифицирането на огнестрелните оръжия. Докладчицата потвърждава, че информацията, че обмена на информацията е много важно. Той е заложен в член 12. Престъпността не познава граници и ние може да се борим срещу организираната престъпност само единствено, когато държавите членки обединят усилията си. Трябва да тази, това сътрудничество да е по-добро от сътрудничеството между отделните престъпни мрежи. Важно е да има информация за дейността на криминалните групи, за техните маршрути, за техните методи, за техните производители на огнестрелни оръжия, за вноса, износа и за техните практики. Става дума тук и за, както за нелегална търговия, така и за нелегално производство на огнестрелни оръжия. Има най-различни видове огнестрелни оръжия, калашников, пушки. Те се произвеждат и на територията на Съюза. За съжаление обаче няма достатъчно информация и няма добър обмен на информация между държавите членки, така от тази заплаха от нелегална търговия да бъде преодоляна. Не бива да забравяме, че, голямата, че голяма част от тези огнестрелни оръжия подкрепят развитието на организираната престъпност. Ето защо държавите членки трябва да подобрят обмена на информация между себе си, да създадат информационна система, да укрепят съществуващата такава в рамките на Европол. данни за нелегална търговия, нелегално производство трябва да се влеят в една обща база данни. Докладчицата препоръчва създаването на, едно централ, на една централна служба в рамките на Европол, която да се занимава главно с нелегалното производство и търговия с огнестрелни оръжия. Тази служба трябва да развие стратегия за борбата с, е, траф, с нелегалния трафик с, органи... с огнестрелни оръжия. И така, протоколът може да бъде приключен. Това е важен протокол, съществен протокол и ни дава възможността да преодолеем да се борим срещу търговията, нелегалната търговия с огнестрелни оръжия. Ето защо докладчицата препоръчва ратификацията на протокола. Благодаря за вниманието. Благодаря. Клод Мораес е тук. И той ще се изкаже. Е, е, Господин Мораес, имате думата. Uh, Благодаря. Съвсем накратко трябва да кажа, че колегата Вос наистина изложи цялостно намеренията на госпожа Матьо по този доклад. Като докладчик Сянка от социалистите и демократите напълно подкрепяме позицията на докладчика. И за това не възнамеряваме да правим изменения по текста. Искаме да се излезе бързо с резолюция и одобрение на този протокол на ОНЕ. Също така подкрепяме препоръките на Европол и начина, по който те са включени в доклада. Въпросът е изключително важен. Всички партии подкрепят този доклад и докладчиците в Сянка го потвърдиха. Изказването на господин Воз беше цялостно, изчерпателно и всъщност не, не ми остава много така че мога само да повтарям казано от него. Много е важна тази тема за социалистите и демократки. демократите. Е незаконното производство на огнестрелни оръжия и тяхното разпространение е изключително важен въпрос. Искаме бързо да бъдат предприяти мерки по него. Има съгласие между политическите партии, представени в парламенти. За това мога само да благодаря на господин Вос за пълното представене на становището на госпожа Матио. Надявам се резолюцията да бъде прията в най-бързи срокове срокове. Благодаря. Други депутати не са се записали. Иска ли Европейската комисия или съвета да каже нещо по въпроса? Не. Не. Искате ли да допълните нещо, господин Вос, като представител на госпожа Матио? Не. Добре. Добре, това е значи. Идеята тук беше да се обсъди този проект от доклад и да се заложи крайен срок за подаване на изменения. Октомври, октомври до 12 часа на обяд. 8 октомври за изменения. Това е, както казах, заседанието на координаторите е отложено. Нямаме други точки до 15 часа. Тогава подновяваме работа. Благодаря ви за вниманието.